крайна сметка е най-важното заключение, което можем да направим от тази дискусия тази вечер. Благодаря ви. Благодаря, господин Алмуни. С това приключваме дебата по устния въпрос. Преминаваме към следващата точка. Декларация на комисията за европейското действие по отношение на жертвите на тероризма. Господин Баро. Едва. Добър ден, господин комисар. Веднага ви давам думата за 5 минутки. J'associe Не. Euh, mon ami. Искам да приобща и приятеля си господин Алмуния. Жертвите на тероризма са жертвите на нападение срещу демокрацията Критичните ценности на нашите общества. Тези жертви, разбира се, показват каква човешка трагедия е тероризмът. Ние сме длъжни да проявим солидарност, признание и подкрепа към тези жертви. Ролята на комисията в тази област е двойна. Първо, да приобщи гражданите, да им покаже какви са страданията на жертвите от тероризма. Accroître la représentation de leurs intérêts européens. Deuxièmement, il s'agit de travailler. И второ, да правим всичко възможно да няма повече жертви. Да се сложи веднъж за винаги край на терористичните действия. Това е политиката за предотвратяване на тероризма. От 2004 година комисията подкрепя финансово редица проекти, чиято цел е да предоставят помощ, социална и психологическа помощ на семействата на жертвите и на самите тях. Тези проекти целят да засилят солидарността на европейските граждани с жертвите на тероризма. Само през 2008 година 2 милиона 200 хиляди евро бяха отпуснати – в рамките на това европейско действие. В допълнение към него от 2008 година комисията създаде Европейска мрежа на Асоциацията на жертвите на тероризма, което цели да поощрява транснационалното сътрудничество между Асоциацията на жертвите на тероризма и да засили защитата на интересите на жертвите в рамките на Европейския съюз отделихме и за това 200 000 евро. Работим в редица други посоки. Оценка на помощта и защитата, която в момента се предоставя на тези жертви и осъществяването на дейности, които да разпространяват най-добрите практики. Дейностите в тази мрежа са много полезна основа за работата на комисията. И накрая, в контекст, който защитата на гражданите е в центъра на нашата политика, комисията иска да засили своите усилия в областта на защитата на жертвите. Тя възнамерява да подкрепи мерките, които да насърчават жертвите на тероризма да свидетелстват и същевременно да покаже на европейските граждани реалността на тероризма, да а, ги убеди в необходимостта да се предотвратява тероризма, защото много често тероризма се дължи на радикализацията и на промиването на мозъците. Между другото, всички тези дейности целят също да изпратят едно послание за мир и защита на демократичните ценности. Комисията смята също, че е уместно да се изработи една харта на правата на жертвите на тероризма. Това мога да кажа най-общо и аз лично Споделям негодованието, което будят терористичните атентати и споделям и нашата солидарност с жертвите. Госпожо председател, сега ще изслушам изказванията и ще им отговоря доколкото мога. Благодаря, господин комисар. Давам думата на госпожа Хименес Бесерил Барио за две минути. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Повечето от управляващите и от гражданите си спомнят жертвите от тероризма след тежки атентати, като тези в Мадрид, Нью-Йорк или Лондон – след тази вълна от е, е вълнение, която ги потапа, те забравят тероризма. Днес Европейския съюз се ангажира да се бори с тероризма и, както каза господин Барал, това е, е записано в, на, на приятата програма от Стокхолм. Тря... трябва да се защитават правата на жертвите. Въпреки направеното, борбата с тероризма разчита на доверието и сътрудничеството между държавите. Лисапонският договор ни дава нови перспективи и се питам дали няма да е добре Европейският съюз да насърчи хармонизиране на законодателството на държавите членки по отношение на правата на жертвите от тероризма. може да се приеме харта на правата на жертвите на тероризма в Европа и това ще помогне на, вси... ще помогне на всички, които се борят с тероризма. Защото със своя кораж жертвите трябва все пак да получат и защита на своите права, защото единственото оръжие на невинните са думите. Нека да е, им гарантираме признание. Не трябва да забравяте, че всеки може да стане жертва на тероризм. Дали комисията е съгласна да се приеме Европейска харта на правата на жертвите от тероризма. Ако приемате, какви ще бъдат мерките? Какви мерки ще приеме новата комисия? за да приеме тази харта. Сега давам думата на господин Хуан Фернандо Лопес Агидар. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря за вашия ангажимент е, след влизането в сила на Лисабонския договор. Това е част от задълженията на Европейския съюз и той може да играе много важна роля. Това беше ратифицирано в рамките на Стокholмската програма за 2009-2014 е, година се приема се, се прие вече да се признае е, страданията на жертвите. Говорим за тяхната уязвимост, но и за е, задължението за защита. Именно за това, тъй като Испанското председателство поема още следващия месец и след като е заявено в испанското общество, че ще се борят срещу всякакъв тип тероризъм, мисля, че това е идеалната рамка да се пристъпи към тази хармонизация и рамковата програма за защита на жертвите на тероризма да бъде включена в плана за действие, който ще бъде приятът от испанското правителство и който да бъде следван и от бългийското и унгарското председателство в тяхната законодателна стратегия и при прилагането на целите от Стокхолм. Мисля, че вече е време тази решимост да бъде облечена в закони. за да се борим за правата на жертвите, трябва това да бъде включено, както казах, в плана за действие, защото наистина жертвите заслужават това. Сега давам думата на госпожа Изискун Билбао. Госпожо председател, тази инициатива върви по посока на направеното лично от мен предложение за изменение от Комисията за правата на жените. Защото потерпевшите от всякакъв вид тероризъм се нуждаят от това. И ние точно това изискваме. Аз научих много за човешкото достоинство, за търпението е, от потерпевшите, с които работих е, през последните години. Именно техните разкази ме накараха да се наместя. Ние изготвихме обща реч по четири стълба. Първо трябва да се запознаем с техните страдания, да ги защитаваме, да знаем, че това са жертви, които е, страдат и които умират, но страдат и техните семейства, а също така са подложени на заплахи. Свободата на всички е за заплашена и всички е, щети е, трябва да бъдат отстранени, трябва да бъде почетена памета им и в крайна сметка да възтържествува справедливостта. Защото всички жертви страдат, ние трябва да ги защитим и ние трябва е, да ги припознаем и да ги придружим в тяхното страдание. Ние като жени, които се занимават с политика, трябва да се научим да влизаме в кожата им по някакъв начин, Тероризма не трябва да бъде изборно оръжие е, е, в името на частната собственост, на екологията, на политиката и на държавата, но е, дори правителства извършват терористични действия, защото тоталитарни настроени индивиди, фанатици убиват. Те убиват в името на човечеството, а не в името на е, демократичния обмен на мнения и аз е, посвещавам своето изказване на жертвите на тероризма. Давам е, думата на господин Диас Демере де Грасия. Благодаря ви, господин председател. Програмата от Стокхолм предвижда подкрепа на жертвите на тероризма, жертвите на терора. Ние трябва да им окажем специално внимание, да им окажем социална подкрепа. Европейския съюз трябва да ги подкрепя и да им осигури е, признанието на цялото общество. Тези, които са потърпевши от варварството на терора, трябва да имат права и признаването на тяхните права трябва да бъде приоритет в политиката на Европейския съюз. Трябва да има специален фонд за жертвите на тероризма с специално финансиране, което ние като Народна партия предложихме по силата на измененията, които предложихме в Комисията по бюджета за 2010 2010 година 1 милион евро за финансиране на проекти за жертви на тероризма и на техните семейства, социална и психологическа подкрепа от специални мрежи, а също така и мобилизиране на обществеността срещу всеки проява на тероризъм. С тези средства ще се подобри и а, помощта за тези жертви. Ще ви посоча един пример. А, а, общо кредитите за предотвратяване на терористични действия ще бъде 21 милиона евро и нещо. И моята колежка е права, че трябва жертвите да бъдат е, по-видими в Европейския съюз, за да им окаже традиционна подкрепа е, нашия парламент. Е, трябва да има и правна защита, трябва да гласуваме резолюция, за да има политическа подкрепа от страна на европейските институции. По този начин европейските граждани осъзнават тези стойности, тези жертви, трябва да будят е, състрадание, е, трябва да бъде почетно тяхното достоинство, да им се окаже устойчива помощ е, и трябва да се събуди презрение към всички терористи. Благодаря. Сега господин Атандо Хамон има думата. Господин Баро, това не е съвпадение, а именно, че толкова депутати се изказаха, които са испанци. В страната на баските ние много сме страдали не само от терористите, но самите жертви страдат много и техните близки. Мисля, че е крайно време да видим какви са нуждите на нашите, на, на нашите жертви от тероризъм. Трябва да разработим ясна политика. Колегите ми вече говориха по този въпрос – и да говорим за общ подход е нещо много важно, например Европейската харта за правата на жертвите. Мисля, че трябва да засегнем няколко аспекти. На първо място, политиката трябва да има обществена подкрепа, социална също. На второ място, трябва да има компенсация, която бързо да се дава. Трябва да има равно отношение към всички жертви. На четвърто място, трябва да има политически и социален консенсус относно мерките, които трябва да се предприемат по отношение на жертвите от тероризма. На следващо място, необходима е политика, която е, да даде възможност за социална и политическа дискусия на тази тема. По-нататък трябва да има ясно наказание за извършителите. На седмо място необходимо е да образоваме обществеността по отношение тероризма и така да направим, че да няма повторение на агресията спрямо жертвите. Необходимо е също така да има свежа памет за жертвите и, разбира се, социално помирение, така че да можем да излечим нанесените рани. Това са елементите, които аз бих предложил в общата ни политика по отношение жертвите на тероризма. Благодаря. Сега пристъпваме към процедурата за спонтанни изказвания. Трима души до сега са поискали думата. Господин Папа Николао иска думата в началото. А, благодаря ви, госпожо председател. А, Нека да си спомним какво се случи в Лондон и напоследък в Гърция. Това показва какъв е проблема на тероризма трябва да се защитаваме живота и свободата. Е, това не става въпрос само за пряка помощ на жертвите, а и защо за цялото общество. Е, сега е, говорим за жертвите на тероризма. Това е положителна крачка, но още повече неща трябва да се направят в е, подкрепа на жертвите и на техните семейства. Това е дори само въпрос на оказване на помощ на тях самите, но също така ние трябва да отправим ясно послание, е, че ние е, няма да дадем е, възможност на тази практика да подкопае основите на нашите общества. Няма да оставим убийците ежегодно да действат. Така че насилието няма никъде да просъществува в Европа. Господин Алам има думата сега. Благодаря. Искам да изразя своята подкрепа за предложението на Тереза Свет Вецерил за Европейска харта за правата на а, жертвите от тероризма и техните, а, техните семейства. И смятам, че трябва да използваме тази прекрасна възможност за Европа, за да дадем еднозначно заявление за тероризма, защото през 2005 година такива разногласия провалиха процеса в Барселона, когато държавните глави на средиземноморските държави не успяха да се споразумеят и смятам, че днес наистина има една невероятна възможност да се положи на нови усло... основи диалога с третите страни от Средиземноморския басейн, ако има едно ясна декларация за понятието тероризъм, което заплашва свещения човешки живот на човечеството, на, на, на човешкото. И накрая госпожа Доц. Uh, Благодаря, госпожо председател. Е, господин Баро, говорим за жертвите от тероризма. Това е нещо наистина много важно и отчитам подкрепата на Европейския съюз Северна Африка Ирландия през различните програми, които бяха финансирани и насочени към Ирландия. Северна Ирландия отново е изправена пред е, страхотно заплаха от нови терористични атаки. И наистина изключително сериозни са проблемите, описани са и от полицията съвсем наскоро Двама войника, два войника, двама войника намериха своята смърт, точно преди да заминат за Афганистан. Комисаря посочи кои са основните цели, а именно мобилизиране на обществеността срещу тероризма във всичките форми. И а, това е и цел на а, програмите, обаче за съжаление а, мисля, че някои програми загубиха тази насоченост. Необходимо е много ясно да се разграничат жертвите от тероризма, жертвите на тероризма и извършителите на терористични актове. Благодаря, госпожа Каленбак. Благодаря ви. Като австрийка мога да кажа, че слава Богу и редица години ние сме пожалени от е, подобни атаки – Бих искала да реагирам по отношение казаното от е, колега по отношение на Европейската харта за подкрепа жертвите от тероризма. Тя е нужна. Освен това е необходимо да спрем условията, които водят до тероризма. Необходимо е повече гласност и повече информираност. Необходимо е и нашия парламент да участва по-активно в този аспект. Необходимо е по-високо ниво на толерантност, но когато има насилие, никаква толерантност не е приемлива. Благодаря. След тези емоционални изказвания, вие говорихте от името на тези, които не можеха да говорят днес, от името на председателството ви благодаря и давам думата на господин Баро. Да, госпожо председател, вие сте права, когато казвате, че в е, тази дискусия има много вълнение. Е, ние е, всички в момента си припомняме жертвите, които паднаха под ударите на тероризма по съвсем сляп и несправедлив начин. Както каза председателя Лопес Агилар, това е ужасна форма на престъпност. Това, което искам да ви кажа, първо е, че Стокхолмската програма изтъкна съдбата на жертвите. Ние прилагаме европейска политика, която обръща много по-голямо внимание на жертвите на организирана престъпност и на тероризъм. Искам да кажа на госпожа Тереза Бешерил, че е, ние е, ще вървим към харта на правата на жертвите на тероризма, е, както тя е, съвсем ясно е, каза и за което тя лично настоя. Е, Имам предвид, госпожо, цялата болезненост на личния опит. Искам да кажа също, че е, ние ще направим анализ през 2010 година на всички пропуски в защитата на жертвите на тероризма в различните държави членки. И наистина, вие сте прави, че по един и друг начин трябва да се хармонизира нашето законодателство спрямо тероризма и жертвите от него трябва Европейски съюз да, да, да реагира, да реагира едновременно и спонтанно срещу тероризма. Възоснова на този анализ ще преценим как могат да се хармонизират и сближат всички мерки, с които да се подобри положението на жертвите на тероризма в Европейския съюз. Това ще бъде предмет на план на действие и няма съмнение, е, че е, проблемът за защитата на жертвите е, ще се реши първо, чрез опит да се разпространи драмата и страданието на жертвите, които често се премълчават или просто се пренебрегват. Освен това, бързо обещетение. Вие съвсем основателно казахте, че при е, такива незаслужени и несправедливи страдания обещетенията трябва да бъдат бързи. И вие правилно е, казахте, е, че когато се говори за такива неща, не всичко може да бъде легитимно. Е, ние не можем да търпим думи, по силата на които убийството на невинни или раняването на винни е начин да се възцари справедливост. Ние не можем да допуснем думи, е, които отричат всички ценности на Европейския съюз. Искам да добавя на е, госпожо председател, че аз благодаря на Европейския парламент за това, че гласува 1 милион евро за всички наши програми е, в подкрепа на жертвите. Още веднъж заявявам, че съм особено удовлетворен от това, че Илаким Алмуния е край мен тази вечер, защото ние двамата тази вечер поемаме ангажимент от името на комисията при многогодишната програма от Стокхолм Европейски съюз трябва да приеме е, примерно законодателство за защита и помощ на жертвите от тероризма. Това е което е, искам да е, кажа в отговор на вашите изказвания, е, които Юаким Алмония и лично аз далеч не ни оставиха безразлични. Благодаря ви, госпожо, господин комисар. Нека сега с една минута да почетем паметта на жертвите. Благодаря ви за участието. И сега преминаваме към един малко по-технически дебат за проблемите с субсидиарността. Е, първо ще дам думата